So, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Wir fahren fort mit unserem Ausschuss. Стигнахме до точка 16. Предоставяне на информация относно лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание. Докладчикът е Кристофър Фялнер – на следващото заседание на комисията ние ще гласуваме. Чуваме кога ще се гласува. Аз сега ще дам думата на докладчика, за да ни въведе в тематиката, господин Фялнер. Благодаря, господин председател. Мина доста време, откакто ние говорихме по моя доклад. Сега още веднъж сме се събрали, за да обсъдим измененията към този доклад. Става дума за много изменения, те са повече от 300 и за това може да се приеме е, че това нещо би ни въвело в притеснение, обаче всъщност не е така. Аз разгледах всички тези изменения и установих, че те са в една посока и освен това сред тези изменения има доста, които се припокриват. Аз казах съвсем откровенно, че се надявам, че ще има много изменения и сега мога да установя, че много от тези изменения са всъщност предложения, които аз да приема. Така че има възможност за много компромиси. Първите две изменения там е посочено, че цялото предложение трябва да отпадне. Според мен не е така. Аз мисля, че ние трябва да постигнем компромис и, както казах, да имаме повече сходство, отколкото различия. Какво всъщност искаме, каква информация желаем, какви данни трябва да се предоставят на обществеността, когато става дума за фармацевтичната промишленост, тук става дума за листовките към лекарствата, става дума за информация, става дума за регистрация на лекарствени средства и тук трябва да постигнем единодушие, че тази информация трябва да бъде публикувана от фармацевтичната промишленост. Освен това, става дума и за разлика между ефект е, пуш и ефект пул при информацията. Някои твърдят, е, че това трябва да се забрани и че не трябва да имаме информация, която е взета от е, медицински издания. Някои искат да заменят термин разпространяване на информация с достъпна информация и това е добър сигнал – е, че ще получаваме такава информация без експлицитно да трябва да я търсим. И освен това се посочва, че материалът трябва да бъде респективно признат е, от е, компетентните органи преди да бъде предаден на фармацевтичната промишленост. Някои посочват, че има различни версии на листовки към лекарства, които не са ясно формулирани и са трудно читаеми. Това не трябва да се допуска. Става дума за постигане на широк консенсус при здравните кампании и то точно по това, че е, понякога там възниква несигурност, която трябва да се преодолее. Освен това, има и предложения, които според мен са много интересни и които аз подкрепям. Те се различават от първоначално предложения текст. Имам предвид предложенията, насочени към усъвършенстване на листовките към лекарствата. Според мен това е необходимо. След това има изменения, в които се посочва, че държавите членки трябва да а, усъвършенстват здравните органи в своите страни. Това е основата и за фармацевтичната промишленост и аз мисля, че тук измененията вървят в една посока. Има всъщност при покриване и а, това се отнася за по-голямата част от а, измененията. Няма да бъде лесно да обработим всички тях, това ще изисква много време, аз смятам, че е необходимо време за е, намиране на компромиси по отношение на 300 изменения, но смятам, че в сферите, в които посочих, трябва да са възможни подобни компромиси. Има обаче и някои по-чувствителни теми, по които нямаме пълни различия, но ще бъде трудно да се постигне компромис в техническо отношение. Става дума за JobSpex боксовете, които са посочени от някои колеги. Това бяха доста спорни въпроси, които ние обсъдихме много интензивно е, когато става дума за фармологичната уязвимост. И за това аз искам да се е, произнеса съвсем ясно по тази тема. Има различни схващания и трябва да видим кое от тях е най-доброто. Освен това, искам да чуя мнението на колегите по темата дали компетентните органи трябва да отговарят и за обобщаване на информацията в листовките, защото това е от голямо значение. Според мен технически погледнато може да се направи комбинация с някои централни подходи, как трябва да се разпределят ролите за цялата медицинска информация и след това още нещо, където ние също трябва да постигнем споразумение. Има редица изменения, които а, предвиждат информация само в интернет. Това не е правилно. В Швеция, например, тази информация може да се поръча Става дума за а, подобна информация, а, която е изписана с големи букви. А, и за това аз не смятам, че тази информация трябва да е достъпна в интернет, тъй като има хора, които имат проблеми с зрението и не могат да ползват интернет или нямат достъп до интернет. Сега контрола, може би това е най-сложната тема, как трябва да се контролират информацията за лекарствените средства. Посочва се, че трябва да бъдат е, извършвани предварителни проверки от е, органите на здравеопазване и освен това има и е, субстанции, които вече са регистрирани, на които е извършен контрол, но ще има и някои държави членки, които ще имат проблеми с този предварителен контрол на вече разрешени субстанции. Това може да бъде технически проблем, който да изисква техническо решение, но никой не трябва да може да публикува нещо, което до сега още не е било разрешено. Това може да доведе до много големи конституционни социални проблеми в някои държави членки. И след това още нещо. Посочва се, че само на информацията трябва да се предлага само на собствения сайт. Аз лично не смятам, че е така. Има фармацевтични фирми, които си сътрудничат и е, информация от различни фармацевтични фирми може да бъде обобщена и е, предоставена на съответна страница в интернет. Например, в Швеция се е, изготвя една обща веб страница за всички листовки и според мен това не трябва да бъде забранено, а само да се контролира много добре в рамките на здравни кампании е, имаше много критика в тази насока. Аз лично мога да кажа, че има сфера, в която все пак трябва да се наложи забрана. Имам предвид е, здравните кампании, които са свързани с необичайни заболявания. Има разпоредби е, по-скоро недостатъчни са дефинициите на, за необичайните заболявания и мисля, че фармацевтичните фирми би следвало да разполагат с най-новата информация. Тук трябва да се помисли за тази възможност, а именно, че при тези редки заболявания да се създадат някои изключителни разпоредби, които да се отнасят за тези кампании. Освен това, е, трябва да се допускат е, подобни неща, е, когато става дума за редки заболявания. Видео, материали в интернет, това трябва да се забрани според някои колеги. Аз мисля, че можем да се съгласим с тях. Не е необходимо да имаме веб телевизия в тези сфери. и тази информация се предлага в телевизионен формат, затова колегите искат да забранят този формат. Но аз мисля, че някои е, видеоматериали трябва да се допуснат все пак. Например, информация за употреба на определени продукти. Това може да бъде много полезно, когато има съответно е, видео, да речем, ако става дума за препарат, който се инхалира при астма, мисля, че един видеоматериал ще бъде много полезен за всички онези пациенти, които ще трябва да използват подобни инхалатори и препарати за инхалиране. Аз мисля, че не цялата информация за лекарствените средства трябва да се предлага в видеоформат, но трябва да проявим гъвкавост и там, където е необходимо да допускаме подобни неща. Смятам да спра до тук. Колегите може би също ще вземат отношение. Има още много неща, които трябва да се направят. Има много добри предложения, добри е, изменения и когато погледна тези 300 изменения, установявам, че те повече или по-малко вървят в една посока, посока, която аз съм отразил и в моя доклад и която подкрепям. Мисля, че ще е възможно да се постигне мнозинство в оценката, но искам сега да чуя какво мислите вие по тези изменения. Благодаря на докладчика Кристоф Фелнер. Той говори по една много чувствителна тема и а, като се има предвид, че измененията са 300, смятам, че а, доста от а, колегите са концентрирани вниманието си върху тях. Става дума все пак за човешкото здраве и за това пациентът се поставя на първо място, а индустрията в случая е само средство за постигане на целта. Медикаментите също са средство за постигане на целта и ние трябва да направим оценка на въпроса кой кого може да информира, каква може да бъде информацията, как да бъде авторизирана и да се попречи поставянето на комерциални, на търговски интереси на първо място в тази информация, защото всичко това може да се отрази неблагоприятно върху здравеопазването и върху здравето на отдалния човек. Е, виждате, че въпросите са много интересни. Е, могат да се предложат много отговори на тези въпроси. Докладчиците в сянка искат да вземат думата. Жилпаньо. Благодаря, господин председател. Както вече казахте, в началото на 21 век това наистина е много важно, не само за Европа, важно е за целия свят. Според становищата в Европа е важно ние с Европейската комисия в началото на 2010 да се опитаме да видим каква е информацията, която е налична. Не искам да кажа, че това е начало на някакъв процес. Напротив, е, Европейският парламент е изказвал своето становище многократно от 2003 на сетне по информацията, която се предоставя на пациентите. 2003 година беше отхвърлена възможността за пряка реклама от страна на фармацевтични фирми за такива лекарства с лекарско, лекарско предписание. И от 2003 година нататък се занимаваме с въпроса за прякото предоставяне на информация към обществеността. Когато изчетох предложението, имайки предвид това, което каза докладчика, смятам, че директивата, предоставена от Еврокомисията, не отговаря на потребностите на европейските граждани. Според нас тя отваря вратите към прякото рекламиране. И аз не смятам, че това отговаря на потребностите на пациентите. Единствената мотивировка на Европейската комисия за това предложение за измяна в настоящото законодателство е чисто и просто да се обслужат търговските интереси на фармацевтични лаборатории или фирми, като се разшири достъпа им до пазара. Е, не мисля, че по някакъв начин биват защитавани европейските граждани. Е, чисто и просто ще имаме по-голяма бюрокрация, повече разходи и по-голям риск за пациентите. Смятам следователно, че Европейският парламент трябва да отхвърли предложението за това преразглеждане и трябва да презове Европейската комисия да преразгледа текста. Както каза и комисарят Дали вчера, в, е, както и в едно изслушване през януари, той заяви, че има пет причини, поради които трябва да се преразгледа въпросът. Първият е, че Европейската комисия трябва да зачита демократичния процес. Защо? Защото от 2003 година на не става ясно, че има конфликтни интереси между Европейската комисия и фармацевтичната промишленост, което пък доведе до пълна липса на прозрачност. На второ място трябва да гарантираме по-голяма безопасност за пациентите и съответно да опазим обществеността от нежеланите ефекти на вярното неподходящо използване на лекарства. Европейският парламент трябва да почерпи от опита на САЩ, където предоставянето на пряка информация за лекарства, отпускани по лекарско предписание, се смята, че оказва вредно влияние върху здравето на обществото на хората. Така че ние трябва да почерпим от техния опит. Третият аргумент е, че трябва да има финансова устойчивост на е, тази система в държавите членки. Предложението на Европейската комисия ще доведе до по-високи разходи и повече административни тежести и ако държавите членки постоянно трябва да извършват е, контрол върху фармацевтичните лаборатории или пък да следват целият процес, е, това ще доведе до по-големи разходи според мен трябва да следят последователното и вярно подаване на информация. Тоест, трябва да насърчим самата фармацевтична индустрия да се фокусира върху общественото здраве, т.е. разработва нови лекарства, лекарства, които отговарят на потребностите на пациентите. Според мен с това трябва да се занимават, а не да се занимават с това колко по-добра да стане комуникативната им стратегия. Трябва да дадем една възможност и за други стратегии, стратегии, които ще дадат достъп на европейските граждани до независима и надежна информация по здравни въпроси. Думата независима е изключително важна в този случай, защото, имайки предвид всички тези предложения за изменения, които са направени. Е, като че ли си мисля, че трябва да призовем Европейската комисия да преразгледа предложението, което е подала, за да отговори на всичките безпокойства, които току-що изразих. Благодаря. Е, Благодаря, господин Парньо. Имаме и следващия докладчик в сянка. Заповядайте. Днес разглеждаме резултата от един продължителен процес на работа по темата. Мога да кажа, че аз наследих това досие от предишния състав на парламента. Но само едно изречение е показаното от предишния оратор. Според мен трябва изцяло да отхвърлим предложението на комисията. В никакъв случай не бива да се допуска фармацевтичните компании да налагат върху пациентите информацията, която те преценяват за необходима. От друга страна, ние живеем в информационното общество. Има свобода на, на словото, на информацията и вече е въпрос не на достъп, а на езикови умения, ако щете. Дали един човек ще може да се справи с наличната информация в интернет. Това е огромна разлика в сравнение с миналия век. А, ние държим на пълната забрана. А, със сигурност пациентите в Европа а, няма да се съгласят изцяло. И в Европа, а вероятно и в Съединените щати, има достатъчно примери от опита на а, пациенти. Ако има забрана а, фармацевтичните компании да информират, по един или друг начин пациентите получават информация по някои от съмнителни източници и това води до е, тежки вреди. Въпреки пълната забрана, не можете да опазите пациентите да не стигнат до информация. Време е да осъзнаем това. Разбира се, не е съвършено предложението на комисията. Има по-добри начини, които трябва да, обс... да, да обсъдим. Но посоката е вярна. Информационните канали да бъдат ползвани така, че да могат пациентите да имат доверие в информацията. 100% доверие, разбира се, никога не може да се постигне, но имаме предложенията на а, колегата Хадзимаркакис и на други, които а, се насочват а, към понятието разпространяване на информацията. Информация не се пръска безогледно и безразборно наоколо, без да е ясно как и а, до кого а, тя а, ще стигне. А, пациентът трябва да бъде в центъра на вниманието, а фармацевтичната промишленост да предоставя информация с ясно разграничение между тази информация и рекламата. Според мен, принципа на предварителния контрол е съвършенно уместен. Тоест, информацията да бъде одобрена преди тя да бъде разпространена. И имаме три канала. Националните е, компетентни органи, лекарите и съсловните им организации, е, както и притежателите на разрешителни за търговия с лекарствени средства и други. може би с предварителното одобрение, което практикува Швеция, можем да намерим един добър пример и си мисля, че обменът на опит ще бъде много полезен. Ако ние по-добре познаваме какво се прави в другите е, страни, е, това ще бъде добре за Европа като цяло. Много жалко е, че правим изключение от общо правило. Във връзка с каналите за информация, предложението посочва изрично изчерпателно само 7, в които се включва и интернет. Без а, да се включват печатните и издания. Мисля, че това е много жалко, защото се губи една добра възможност и може да се постигне компромис. Аз разбирам защо а, така по-въздържано е отношението към използването на а, каналите за разпространение на печатна информация, а, тъй като това може да отвори вратата към а, реклама на отпускани по лекарско предписание лекарства, което е недопустимо, но може да се намери начин да се работи добре. Внесени са предложения за изменения във връзка с моделите на сертифициране и други насоки на работа, която да гарантира прозрачност и достъп до информационните канали трябва да се направи оценка на предложението много внимателно. И да се прецени дали това, което приемаме, действително постига е, целите, които сме си поставили. Предложена е една добра идея отговорно да се представя информация, която предварително да бъде предмет на одобрение. И аз призовавам всички привърженици на пълната забрана по-внимателно да обмислят това предложение. Председателят, благодаря. Виждам, че много въодушевено сте поели тази тема, макар и наследена от друг докладчик в предишния състав на парламента. В интернет се намира много информация, но е важно да се намерят начини да се гарантира нейната надежност, сигурност и да не се допуска тя да съдържа пропаганда и реклама. Карл Шлютер сега има думата. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика. Първо, няколко пъти вече се видяхме с него и се опитахме да работим в една и съща посока, макар че мисля, че имахме доста разлики по, по дребните въпроси. Сега ще се опитаме да разрешим а, с тези изменения тези въпроси. Съгласен съм с групата на социалистите и демократите, е, че от самото начало предложението не отговаря на изискванията и самото предложение за директива, като че ли се фокусира върху правата на индустрията, фармацевтичната да подава информация, а не на нашите права да контактуваме с тях. Тоест, е, пациента се губи в цялата тази картина господин Дали в писмо до господин Лайнен заяви, че разглеждайки предложенията, трябва наистина да привнесем този фокус върху пациента. И затова е добре Европейската комисия да го направи, т.е. да излезе с ново предложение, като включи пациентите и техната гледна точка. Мисля обаче, че можем да намерим решение на проблема, пред който сме изправени. Принципната ми позиция е, че вместо да се опитваме да пренапишем информацията, да я тълкуваме, след това да я одобряваме, след това въобще всички възможни е, бюрократични машинки и колелца да се задействат, е хубаво е, да се фокусираме върху листовката за пациентите. Добри са тези листовки за пациентите и те трябва да бъдат достъпни и защото са добре изготвени, трябва да ги използваме като отправна точка, а не постоянно да се опитваме някакви разрешения за най-различни видове информация да получаваме. Така че според мен трябва това да бъде в центъра на нашето внимание. Още нещо. Имаме едно предложение по 83 и 119 които се занимават с новите възможности за пласмент. Мисля, че колегата преди мен говори по този въпрос. Малко трябва да поизясним нещата там. В 83-то изменение се опитах да го кажа. То, спир се, търпи поправки, но ако има някой економически интерес, за да обясни какво е предназначението на определено лекарство, то това трябва да бъде записано в законодателство и да не се дава възможност за реклама. Тоест, съвсем ясно трябва да кажем какво е забранено. Трябва да го запишем в 83, 119 и 172. 172 е свързан с реклама в здравна литература и недопускането. 102 за телевизионните реклами. В Швеция това възникна преди няколко години, тогава бе разрешено в нашата страна и започнаха реклами на различни лекарства, които се купуват без лекарско предписание. Според мен това би трябвало да бъде забранено дори за такива, които се купуват без лекарско предписание. Може да са 30 секундни реклами, или просто съобщения. След това се появяват някакви текстове на екрана, които човек не може да прочете. И защо трябва да има телевизор, който дава възможност за увеличение, добри, е, дори или да се спре картината, за да можеш да ги прочетеш. И а, много често се случва да не информираме добре е, клиента по телевизията и затова е добре да ги забраним дори и за е, лекарствени средства, които могат да се купят без рецепта. защото е, излиза така, че посредством тези реклами хората започват е, да се фокусират върху определени проблеми, които може и да нямат и да си внушават, че са болни. И накрая, как да обявяваме резултатите от предварителни проучвания, изследвания, анализи, как да даваме възможност на фирмите да го правят. Смятам, че това може да звучи като реклама е, и тъй като тези е, изследвания може би не са обективни, може да не са добре доказани, могат да доведат до определено заключение, пък друго изследване да доведе до точно противоположното. И публикувайки такива видове изследвания, те чисто и просто може би защитават собствения си интерес. Затова аз ще гласувам за за това комисията да захване здраво за работа и да си оправи нещата. Ние също трябва да поработим, но ще се надявам да успеем да решим голямата част от тези проблеми. Но си мисля, че когато човек търси информация, тези действащи лица в фармацевтичната индустрия би трябвало да я предоставят на търсещите я. мисля, че сте запознати до известна степен с системата в Швеция. Може да се разпространява информация, но аз предпочитам правоимащите органи да носят отговорност за веб страниците. Този подход работи добре в Швеция, но трябва да имаме по-голям контрол на органите на институциите. Благодаря на колегата Шлютер. Вие споменахте, че а, ще трябва да се посочи това, което каза комисара Дали. Впечатлението беше, че той обаче ще отегли предложението си и той написа следното. Аз нямам намерение да модифицирам предложението освен ако това не попречи на законодателния процес. След като парламентът приеме своята позиция на първо четене, аз съм готов бързо да представя а, предложение на комисията от гледната точка на пациентите. Иначе казано, а, той ни насърчава да проведем а, първото четене и вече резултатите от разискванията ще оформят последваща позиция. Марина Янакотакис има думата. Благодаря. Първо искам да благодаря а, на докладчика за големите му усилия. Много трудна е темата, много са противоречията по нея и с 300 предложени изменения е явен интереса, също така е видна и волята да се постигне нещо. Не съм сигурна, че всички вървят във вярна посока, но да се откажем би било грешка. Много са проблемите. Имаме свобода на словото, свобода на информацията и това според нас трябва да е изходната точка. Естествено, има организационни а, проблеми, как ще подходим а, към информацията и нейното разграничение от рекламата. От гледна точка на лекарите също има проблеми. Те не са удовлетворени, защото според тях неосведомеността също пречи. Там им, а, трябва да се засили информирането. По-нататък, директивата е част от един цялостен фармацевтичен пакет и тя трябва да се разглежда в взаимодействие с другите а, две директиви а, фармацевтичната бдителност и фалшифицираните продукти. Така ще се засили общата позиция в резултат на приемането на а, сигурна позиция. Листовката с опътванията не винаги е достатъчна. Колко пъти отивате в аптека, търсите лекарство, което познавате само по име, получавате го в опаковка с листовка на опътване, а, което не можете да прочетете, защото не говорите езика и просто изхвърляте листовката мисля, че е важно информацията да се разпространява в Европа на няколко езика поне. Тук е, по-накратко ще штрихирам позицията си. Не е съвършено предложението, но то никога не може да бъде и такова. Битката продължава, стига да сме се ориентирали в правилната посока. Разбира се, дават се по-големи права на пациентите да направят правилния си осведомен избор. Според мен доклада по е, проекто директивата е добро начало. Браво на докладчика. Ще продължим да работим все така. Е, next. Благодаря, Марина. Следващият е, оратор е Анна Распах, която обаче в момента не я виждам. Дагмарат Род Берент. Тя получава думата сега. Благодаря, господин председател. Господин Фелнер се опита да направи нещо, което може да се сравни само а, с метафората между сила и Харибда. А, много добре е изготвил доклада си. Ние се опитваме от 6-7 години вече, всъщност може би и от по-давна, от 2001-2002 година започна този процес да предоставяме информация на пациентите. Първо, Комисията се опита да изготви друг пакет, в който включи само три заболявания. Ние казахме тогава на комисията, че това не е достатъчно. Ние искахме един а, коректен цялостен пакет. Сега комисията представя този пакет и има хора сред нас, които казват не, ние не го искаме. Аз не мога да се съглася с това нещо и се радвам, че а, повечето от а, нас а, тук са на това мнение. Ако някой от нас твърди, че не е необходима информация за пациентите, това е просто цинично. Ако някой каже, че има европейска общественост или желание на европейските граждани, тук можем да се изсмеем само, защото няма такава общественост. Има общественост на национално равнище, има национални подходи, национални типове поведение и то е различно в Швеция, Дания или Германия. Това, което ние се опитваме е да изпълним нашата отговорност в рамките на здравната политика, която бихме могли да изградим и в рамките на тази политика трябва да предложим по-добра балансираност за пациентите. Аз бях представител на парламента в фармацевтичния форум и бях в щастливата или нещастната ситуация и продължавам да съм в тази ситуация, че от една страна съм политик, но бях и сериозно болна. И аз много добре знам от личен опит какво означава да липсва информация. Аз също търсих в интернет информация как да се лекува моето заболяване и нямах никаква представа дали това, което чета е правилно или не. Имах щастието, че а, притежавам компютър, че зная английски язик и а, мога да направя по-задълбочено търсене. Но има милиони хора, които не могат да споделят това щастие и ако ние не изпълним тази а, задача да предоставяме а, коректна информация, ние просто ще бъдем неудачници. А, нямам по-точна дума за това. Ние трябва да а, се свържем с органите за здравно осигуряване. Те, вероятно, ще кажат, о, тук ще нараснат разходите много, но кой пък иска да има препарат, който е, е срещу рак и за който няма информация за приложението му. Това просто е глупаво. И така, нека да се върна към темата. Според мен е коректно да се каже. Скъпи Уил, е, извинявай, аз те слушах е, много внимателно, въпреки че сме на корено различни мнения. Моля те, изчакай малко. За щастие в моята политическа група все още няма формирано мнение, също и по това дали да се отхвърли предложението. Въпросът е сега какво да предложим на пациента. Никой никой не иска да се включва реклама. Ясно. Теоретично можем да направим това, което иска Као Шлютер, да погледнем старото законодателство, да видим необходимо ли е да има реклама за лекарства, които не се отпускат с рецепта. Не, това не е мястото. Тук има друго законодателство, относимо към случай, то трябва да се промени. Това, което днес трябва да направим тук, е да говорим за лекарствата, отпускани от, е, по лекарско предписание и каква информация трябва да има за тях. Всички сме едини, че е, тази информация не трябва да съдържа реклама. Ясно е също, че всяка информация трябва да бъде подложена на контрол. Не може да се е, иска обаче това от индустрията. Тя не желае е, да прави това и не трябва да прави това. Фармацевтичната промишленост не иска да рекламира е, лекарствата, които се отпускат не по лекарско предписание. За мен обаче е важно и аз Искам да посоча дали а, е, да правим пред, предварителен контрол или не, това, което каза Кристоф Фелнер, а, е, че това в Швеция не е възможно. За мен е безразлично в кой момент е контрола. Въпросът е да има контрол и информацията да бъде достоверна. Също така искам подход ориентиран към заболяването, т.е. да не а, е, информираме само за медикамента, а и за самото заболяване. И а, да кажем, ти можеш да вземеш този, този а, медикамент, той има такова и такова действие, обаче трябва да се имат предвид и страничните действия. Също така и формата, дали е таблетки или ампули и така нататък сега наистина в центъра трябва да се поставя пациента, а не финансовото отражение от тези мерки. И нещо последно във връзка с интернет. Аз обикновено мога да кажа, че е, е, тук става дума за законодателство за народа и това не е законодателство за елитите. Елитите днес е, могат да търсят днес много информация и е, могат да, да правят консултация дали тази информация е достоверна или не. Но е, масовото население не може да направи това поради езикови пациери, бариери и други е, бариери. Е, така че, ако информацията се предлага само по интернет, се изключват цели слоеве на обществото. Примерно, моите възрастни родители, моята леля, братовчетка и така нататък. Те нямат интернет, нямат и компютъри. Затова за мен е много важно всичко, което е разрешено е, по отношение на съдържанието на информацията, да е, съществува на твърд диск пуш и пул. Да, това трябва да съществува. Обаче този, който а, търси такава информация, тя трябва да е достъпна а, при лекаря или при а, аптекаря. И тук виждам, че колегата Крамер не е тук, той говори за печатни произведения. Мисля, че никой не иска да вижда такава информация във вестника, но смятам, че една такава информация на лист хартия трябва да може да попадне и в моето жилище в Шпандао. Е, примерно, ако родителите ми са е, болни от деменция, аз ще трябва да мога да разполагам с такава информация и върху хартия. Смятам, че колегата Фелнер е поел в правилната посока, а смятам и, че докладчиците в сянка се отнасят отговорно към темата. Аз не съм докладчик в сянка. Имам предвид предвид това, че трябва да се даде шанс на хората да могат да си помогнат сами, като трябва да се обхванат всички слоеве на населението и по-малко образованите и по-бедните, а не само елитите. Да, точно така е и точно по този повод търсиме пътища, средства и възможности за да се информираме на заболяванията и медикаментите, които се прилагат. Аз мисля, че се посочиха две основни точки, по които има широк консенсус, да няма реклама, а само информация, а информацията трябва да бъде проверена и контролирана. И тук възниква въпроса как да достигне до пациента как, по какви пътища, чрез интернет или пък в печатен формат. Точно това е мястото, където може да се каже, че се намираме между Скил, Сила и Харибда и колегата Фелнер трябва да намери изход от там, така че да не загубим в крайна сметка. Сега искам да приветствам сред нас гости, които са наши слушатели. Това е група от Берлин, депутати от парламентарната група на зелените в Бундестага, също така имаме и група от студенти от Кьолна, имаме и една група от Долна Австрия и е, искам да кажа, че в нашата комисия в момента се обсъжда фармацевтичния пакет относно информацията. Аня Вайсгербер, благодаря. Аз също съм се занимавала с темата информация за пациентите като потребител и то от дълго време и по принцип искам да посоча, че всъщност бях много радостна, че в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, където аз за моята политическа група обработвам темата, тази фундаментална опозиция, която за щастие искам да кажа изрично на госпожа Берент се показва само от части от политическата група, това нещо ние въобще го нямахме в групата по вътрешен пазар. Става дума за Карл Шлютер, извинете, поправя се оратора. Нямахме такава опозиция в нашата комисия. С, към темите имаше много конструктивно отношение. И сега аз подадох измененията си с надеждата, че тези изменения ще бъдат разгледани по същество и е, след това изобщо цялата тази тематика, всички тези проблеми е, ще бъдат насочени в правилната посока. Госпожа Дагмар е, Бейрант е, много е, правилно очерта посоката. Значи, сега искам да кажа няколко думи по съдържанието, по същество. Аз също искам да изхождаме от презумцията за отговорен, средно информиран и средно компетентен пациент. Става дума за пакет, който беше подпомогнат от много колеги и за това много моля да се отмести фокуса от индустрията и да се постави върху потребителите и пациентите. И за това аз работих много по-усилено с организации на пациентите. Следваща седмица имам такава среща с пациентска организация, по-скоро пациентски организации, които съвсем ясно искат да бъдат приети съответни нормативни актове, защото има потребност от това. Те имат потребност от е, независима и е, точна информация. И в момента е така, че информацията се предоставя също и в интернет. Доктор Google, обаче половината от информацията, която в момента се разпространява по съднителни канали, както каза господин Крамер, просто е недостоварна. И в е, този смисъл е, се разколебават пациентите и потребителите. Да се мисли, че тук няма необходимост от правна регулация е погрешно погрешно е, защото в момента в интернет се разпространява недостоверна информация. Беше казано също, че лекарските съюзи гледат доста критично на тези неща, имам предвид информацията, защото смятат, че пациентът ще бъде конфронтиран с много информация, която след това ще бъде повод за въпроси към тях. Аз също на моя лекар задавам доста въпроси и е, други лекари пък твърдят, е, че е, биха приветствали, ако има интернет е, портал, е, на който да се предлага информация, това ще облегчи е, работата им, защото за допълнителни въпроси е, те ще могат да насочват пациентите към този портал който да съдържа информация за различните диагнози и така нататък. И за това моето ясно предоее в случая, е, че ни е необходима правна уредба. Сега, по съдържанието, естествено, информацията не трябва да съдържа реклама, е, трябва да има забрана за това, обаче на комисията трябва да представим правилно предложение да няма пуш информация, а само пул информация, предварителен контрол, да няма реклама във вестниците, е, изобщо никаква реклама и ако е, изобщо има такава, това трябва да се прави в листовки, не може информацията да тече само по интернет особено възрастните хора просто не могат да ползват информация по интернет, така че за тях трябва да има листовки, т.е. информацията се разпространява по повече канали. И още нещо, искам да се спра на листовките към лекарствените препарати. Аз мисля, че това е особено важно, когато става дума за а, законодателния пакет, който се отнася до фармакологичната а, бдителност, смятам, че а, точно такива листовки са много важни а, и а, тази информация трябва да има, да е поставена в началото и ако листовката бъде загубена, трябва да има възможност да а, се осигури достъп до нея особено по-възрастните хора, когато загубят листовката, след това, примерно, тяхната дъщеря няма откъде да прочете каква е дозировката, защото няма достъп до листовката. Тя не е публикувана в интернет и също така не се преиздава от много, в много държави. Така че трябва да има възможност за публикуване на листовките в интернет. И сега стигам до моето основно изискване. Аз разработих идеята и в Комисията по вътрешен пазар приехме тази идея с широко мнозинство на всички политически групи, че наред с много важната информация за брошурите, в държавите членки трябва да се създадат интернет страници по примера на Швеция. В Швеция има положителен пример с ЕСЕ, където се предлага контролирана информация. Това е портал, който се използва от 4 милиона потребители при 8 милиона жители на тази страна. Виждате, че тази страница е силно посетена и за това е, смятам, че като добра практика бихме могли да възприемем възприемем точно това и да приканим държавите членки да създадат такива здравни портали. И тук съм също съгласна с госпожа Род Берент. За мен е важно да се изхожда не само от медикамента, но и от заболяването. Ако примерно става дума за хипертония, да се предложи информация, че здравословното хранене, спорта също са много важни за противодействие на това задоволяване и също така да се посочи какви са а, другите а, медикаментозни а, групи и да се а, предостави достатъчно информация за тях. Виждам, че докладчикът е твърде открит за тези идеи. Ако останалите политически групи още веднъж погледнат изменения 110 и 112 и ако можем да тръгнем в тази посока, паралелно с брошурите да предлагаме и такава информация, ще бъде добре. Благодаря. Благодаря на госпожа Вайсгербер. Хошмил има думата. Господин председател, дами и господа, аз не смятам, че докладчикът е загубил нещо. Напротив, ние спечелихме много от дискуцията, която се води до момента. Аз си спомням за първоначалното предложение на комисията и тогава имаше доста неща, които трябваше да бъдат критикувани от Европейския парламент и смятам основателно. А, сега, когато вече всички почти твърдят, че сме в правилна посока, че сме поставили в центъра на информацията пациента, че сме изключили рекламата от информацията. Да, всичко това е ясно, но винаги е, се поставя въпроса къде са границите. И е, тъй като никога не можем ясно да прокараме тази граница, смятам, че е, и по това трябва да сме едини. Необходима ни е само информация, но не и е, реклама и смятам, че дали това е така или не, трябва да може да се провери след 5 години. Винаги тук се мисли за дебюрократизация. Това е нещо, което непрекъснато ни занимава, но мисля, че в случая може да се направи изключение и да въведем изискване за проверка след 5 години и да видим какво се е получило при информацията за пациента. Според мен това е много важно. Аз слушах внимателно колегите, които казаха, да, ако е загубена листовката, трябва да има възможност да се изиска, да, да се свали от интернет. Да, обаче пък ако примерно има срив в мрежата, пак няма да може да се получи информацията, така че пациентът трябва също да се погрижи информацията, която му предоставяме, да я пази по подходящ начин. Разбира се, ние тук не можем да предвидим всички възможни случаи и за това смятам, че е добре върху опаковката да се дава обобщена информация. Това вече директно привлича вниманието на пациента, който ползва е, съответния медикамент. Също така е добре е, той да може да научава и за други лечения, и за други медикаменти, но всичко това да се свързва само с един медикамент някакси малко превишава границите. Аз не мога да си представя фирма, която произвежда даден лекарствен препарат, е, да пише, да, ти можеш да направиш много други неща, има много други варианти, но ето сега ползвай това лекарство. Мене ми се струва това твърде оптимистично оптимистично като обем на информацията. Аз смятам обаче, че ние наистина сме поели по един добър път и а, е, смятам, че ще направим добро предложение. Въпреки множеството изменения, аз съм оптимист, е, че ще постигнем консенсус. Докладчикът е работил много добре и смятам, че е, накрая ще спечелим всички. Да, оптимизъм при Хорст Селърт, това е правилното решение и аз съм абсолютно сигурен, че ние ще намерим едно правилно решение в крайна сметка. Петър Лиза. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика, господин Фелнер. Аз мисля, че трябва да създадем нещо, което не успя да направи предложението на комисията, именно по-добра информация за пациентите, обаче да се направи ясна граница с рекламата. Трябва да успеем по-добре да уредим тези неща, отколкото в предложението на комисията и за това мисля, че окончателното решение ще се движи някъде между предложението на на Кристофъл Фелнер и идеите на Филип Баньо. Аз смятам, че отхвърлянето от страна на парламента би било погрешно по много причини. Първо, това струва време. А, ние можем да инвестираме време за намиране на по-добри решения. И второ, а, трябва да укрепим инициативата на парламента. Ние дълго сме преговаряли с Барозо за право на собствена инициатива. И за това аз смятам, че парламента трябва да изготви доклад, който да бъде основа за всички следващи преговори. Точно това искаме да постигнем и за това не трябва да отхвърляме предложението, въпреки че в предложението на комисията, както казах, виждам критични моменти. Трябва да се преработи предложението и тук има някои три основни точки. Първо, днес има достатъчно информация в интернет, която е надежна. Аз винаги съм се ядосвал, когато господин Фархойген, като германски комисар, твърди, по-скоро твърдеше, че има само ужасни американски уебсайтове и трябва да се направи нещо. Например, в Германия има сайтове на Института за управление на качеството в медицината. Тези сайтове са много обективни, радват се на много добра оценка и трябва да продължим в тази насока. Има медикаменти в някои страни и мисля, че Европейската комисия и държавите членки трябва да се погрижат тези препарати, да имат приложена информация към тях не само на основните езици, но и на някои от езиците на по-малките народи, като примерно гръцки, унгарски и така нататък. Аз установявам, че това е из цяло липсва в предложението на комисията. Второ, ние приехме информацията в листовките и смятам, че тази информация е, не може да се е, предоставя на всички възможни езици. Ако някой е, от нас в Брюксел се разболее, може да види информация върху листовката на а, английс, примерно на, на, на френски или на немски, обаче защо да не може тази информация да бъде предоставена в интернет и на другите езици? Аз смятам, че е много важно и тук трябва да положим усилия да направим листовките към лекарствените препарати по-четивни. Всеки може да каже, трудно е да се отсее по-важното от по-немаловажното, но това е теория. Ако пациентът прочете цялата листовка и разбере всичко, от личния си опит като лекар мога да ви кажа, че пациентите или въобще не четат листовките, не четат много важните предупреждения, не четат и страничните действия, не четат също и че трябва да приемат медикамента така, както им го е изписал лекаря. Те просто четат най-общо нещата, не могат да ги систематизират за себе си и накрая казват, ами аз не ползвах този лекарствен препарат, защото има много странични действия. И е, за това аз е, смятам, че трябва в е, този нормативен акт да се отрази изискването за е, предоставяне на обобщена информация. Освен това, е, този, който е получил разрешението, не трябва да бъде непременно фармацевтичната фирма. Е, ако, примерно, е, някой е получил разрешение за пазарно разпространение на е, лекарствени препарати, то това обикновено е фармацевтична фирма. И тук вече трябва да бъдем много внимателни. Защо защото какъв интерес може да има фармацевтичното предприятие от е, даден сайт или от е, друга медия, ако той е, по този начин не увеличи оборота си. И за това аз смятам, че тук трябва да се прояви строгост. Информацията да се предоставя директно от а, а, фармацевтичната фирма на пациента, за това трябва да се изисква предварително разрешение. И за това аз внесах изменения заедно с колегата Хасимакакис, Вайс Гербер и така нататък, че да, в Швеция няма предварително разрешение от компетентните органи. Тук може да се направи изключение, обаче да се конфронтират 27 държави с информация, която не е предварително допусната, предварително разрешена. Това, според мен, е доста уязвима точна и тук смятам, че трябва да се обърнем към правната служба да проверят нещата от правна гледна точка. Аз не съм юрист, обаче смятам, че ако ако е разрешено листовка да се провери предварително и е, допълнителната информация, която тя съдържа да се провери предварително, защо да не е възможно допълнителната информация, която до сега не трябваше изобщо, не можехме изобщо да даваме, тя също да бъде е, проверена. Ако останем в контекста на листовката, трябва всичко, което стои, е, което е в нея, отпечатано, а и допълнителната информация, трябва да съществува правна възможност тези всички данни да бъдат подложени на проверка. Както казах, трябва да се обърнем към правната служба и според мен в цялата тази схема предварителна проверка наистина тук тази предварителна проверка може да включва проверка на всички канали за разпространяване на информация. Беше казано тук, че е необходим твърд диск. Естествено, не всичко трябва да бъде не всичко трябва да бъде разпространявано в интернет. Трябва информацията да се запаметява на диск, така че да може да се разпечатва и в върху листовки, като друг начин на разпространение, така че да не се стига до изкривяване на конкуренцията, ако може, примерно, всичко да се изисква, да се чете от Google, да няма други възможности, мисля, че е, мога да посоча една последна точка. Знам, че е, тази точка е много деликатна и в никакъв случай не трябва да се събужда впечатлението, че се задържат необходими, паци... необходими медикаменти от пациентите, т.е. не му осигурява на пациента достъп до тях. Пациентските организации много често са по-добре информирани от лекарите, обаче ако сме много либерални, това би довело до доста странични действия и рискове. Погрешната информация може да има много странични ефекти, защото ако не се отграничава и не се ограничават нещата правилно, ако ние допуснем неща, подобни на реклама, да фигурират в тази информация или пък едностранна информация, естествено ще се стигне до там, че медикаментите, които а, а, се предлагат най-често, са най-новите и най-скъпите и тези медикаменти, естествено, имат и доста странични действия. Е, и точно за това ни е необходима фармакологичната бдителност. Тя е важна, защото чрез нея може да се установи, е, че в първата година след приложението на препарата може да се появят странични действия, които преди това не сме познавали. И е, ако има някакъв натиск такива медикаменти да се изписват по-често, ще имаме по-високи разходи и повече странични действия действия и затова според мен трябва да внимаваме много добре. Трябва да предлагаме добра и качествена информация, обаче много по-добре, отколкото е, предложи господин Фархойген на времето да се изключи изцяло е, рекламата. Кристофър Фолнер е, е прав. Ние не трябва да гласуваме през юни, а да си оставим малко повече време, за да стигнем до правилното решение. Благодаря на Петър Лизе. Сега всъщност установявам, че а, отделихме много повече време, отколкото си мислех, а, така че допускам още три изказвания, около 20, 2 минути на изказване. Ако спазите, ще бъде добре. Egyetlen módosítani be szeretnék csak hozzászólni, és Schlüter kollégát Господин Шлютер, според мен, трябва да бъде убеден, защото едно от тези изменения е излишно. Господин Шлютер посочи, че а, лекарствените продукти, които не се отпускат по лекарско предписание, не трябва да се рекламират по телевизията. Аз мисля, че Забраната за реклама трябва да бъде подкрепена като такава, обаче действащият в момента регламент посочва, че лекарствата, които не се отпускат по лекарска е, рецепта, по лекарско предписание, могат да бъдат обект на реклама. Ако, например, има възможност за телевизионна реклама, тогава е, много по-често се изписва този препарат и много по-често се употребява. Което означава, че ние трябва да информираме пациентите много внимателно. От 20 е, години се използват такива средства и никъде не можа да се покаже, че чрез рекламата на лекарства, които не се отпускат по лекарско, лекарско предписание, е нараснала тяхната употреба. Помислете си, ако няма реклама по телевизията, това може да се прави в радиото или в печатните медии и а, същата информация ще бъде предлагана. Трето, правилата за а, телевизионна реклама са ясни, най-вече предвид а, съдържанието на тази реклама. Ако сега приложим забрана за реклама, тогава ние ще мотивираме пациентите към а, посещение на лекаря и изискване от него а, да им бъдат отпускани лекарства а, с рецепта и а, тогава а, ще се стигне до увеличаване на разходите и увеличаване на броя на пациентите в лекарските кабинети. Ако предприемем този подход, който другите предложиха, да се фокусираме върху пациента, общественото здраве и да не се фокусираме върху фирмите, то тогава мисля, че ще стигнем до правилния отговор. Има такива, които казват, че трябва да отхвърлим предложението, но пък никой не каза от вас, че пациентите нямат нужда информация. Важното е кой я подава тази информация и как е организирано подаването. Една приятелка наскоро съвсем на ранна възраст бе диагностицирана с хронично заболяване. Питаха какво искаш да направиш и тя каза, искам да отида на място, където могат да ми обяснят а, заболяването ми и не само да ми кажат а, какви лекарства трябва да си купя, а какво трябва да правя най-общо, какви са видовете лечения, за този вид заболяване. Тоест искам да видя какви са възможностите ми. Не иска, т.е. пациента да отиде на сайта на една фирма и да види какви са лекарствата, които тя предлага. Тоест за един пациент такъв един подход не е приоритетен. Има доста хора, които споменаха фармакологичната бдителност и според мен има и при застъпване тук на тези текстове. И комисията би трябвало да ни обясни какво вече е направено, от агенцията в Лондон. Това би било много полезно, защото вече има информация, която е изготвена. След това вече трябва да се види какво се предлага в това законодателство за фармакологичната бдителност, защото там се говори за всички видове а, информация и за листовките, за веб-порталите. Всяко едно национално правителство има свой портал, който ще е народен език Съгласна съм с Дагмар, че не е достатъчно нещата да са качени в интернет и за това всички тези е, поправки, които се предлагат в фармакологичната бдителност, говорят и за телефонни номера, и за всякакви други канали за подаване на информация. Но да, общо комисията трябва да резюмира тази информация на нас. И сега към докладчика. Има колеги, които наистина са скептично насочени към предложението на комисията, имайки предвид какво се случи в минало. Но и вие, и докладчиците в сянка, ако можете да излезете с такива предложения, които наистина да поправят този текст на комисията и сложите наистина в център и пациента, и националните органи, тогава нещата ще работят. Защото не е важно какво могат да кажат в реклами или да, и по телевизия, и в печата. Не, според мен трябва да предизвикаме и съвета и да видим дали държавите членки биха могли да работят добре с националните веб портали. И последния оратор, казва председателя. Gracias, señor presidente. Con toda brevedad, porque se ha dicho casi todo, благодаря, господин председателю, съвсем накратко, защото а, повечето становища вече бяха изказани. Уважавам становището на докладчика, но съм длъжен да заявя, че най-доброто, което можем да направим, е да бъде оттеглено предложението. То не е нито добро, нито лошо, но Огромен е броят на предложените изменения. Целта им е да подобрят текста. Общата му ориентация е правилна, но не може по такъв начин да се търси съгласие по толкова важен законодателен акт. Най-добре е да се търси здрава принципна основа – а единствения най-важен принцип тук е правото на надежна и сигурна информация за пациента, правата на пациента. Тук говорим за лекарствени средства, отпускани по лекарско предписание. И в края на краищата тук важният въпрос е общественото здраве. Това не е инструкция за използване на телевизионен апарат или на видеоуредба. Тук става дума за нещо много по-важно. И не бива да се измества фокуса към фармацевтичния бранш. Дали ще внасяме изменения или не е второстепенен въпрос. Самият текст, по който се внасят измененията, не е толкова добър. Комисията, съветът и парламентът, според мен, следва да видят, че на пациентите не се обръща достатъчно внимание. Благодаря. Мисля, че дискусията беше много ползотворна. Докладчикът може да постави някои акценти, а това е и неговата задача да постави акцентите и да потърси компромис. Сега давам думата на Кристофо Фелнер. Господин председател, Аз казах преди малко, че няма някакви особени противоречия по отношение на информацията. Не смятам, че трябва да се включва реклама. Не съм казал и, че лекарите са основния източник на медицинска информация. Никой не иска да включва реклама в медицинската информация. Не е необходимо да повтаряме това, но за съжаление установих най-вече от изказването на последният оратор, а и а, представителите на социалистите, а, че може би ще трябва пак да се води тази дискусия. Жалко, че беше пропусната възможността не само по време на тази дискусия да се гласува за или против предложението. Има много добри предложения, има много добри изменения, които аз подкрепям, но а, те изобщо не бяха споменати. Не става дума за това да кажем да или не. Аз искам да говорим по същество, защото тогава смятам, че ще стигнем там, където е, бяхме 2001 година, ако не проведем дискусия. Е, аз искам да се работи по това предложение и смятам, че и други мислят така. Според мен на първо място е важно едно нещо да се изтъкне че не трябва да става дума за тези здравни разходи, които се споменаха. Да, бюджета за здравеопазване е важен, обаче той не трябва да бъде аргумент да не се предоставя информация на хората или да не им се осигурява достъп до нея по причина разходи. Това за мен е неприемливо. Има добри аргументи за ограничаване на рекламата, обаче информация държавата никога не трябва да не се предоставя на пациентите поради разходи. И е, сега ще се спра на някои отделни точки. Господин Крамър говори за сертификация на веб страници. Според мен това е много важно и е, може да бъде е, ключ е, към е, получаване на е, веб-сайтове, които не са непременно собственост на отделните фирми. Могат да се получат полезни съвети от други източници, а не само от този, който държи информацията. Така че според мен е добре да се предложи тук система за сертификация. Господин Крамер, ще говорим по-подробно с вас по този въпрос, но сега председателят прекъсва оратора, защото самия край искам да кажа две неща и даже ще го кажа съвсем бързо. Ще ми отнеме по-малко от минута. <laughs> Господин Шлютер, исках нещо да кажа към вас. Важно е, че директивата, когато я получихме, беше фокусирана върху сектора. Вие го казахте, да, и ние това го променихме. И точно за това има 300 изменения. Не бива да забравяме това променяме целия фокус на директивата и за това е хубаво да се изслушваме. Ако бяхте изслушали добре дебата, щяхте да забележите, че постигнахме едно съгласие. И слушайки Карл и Ана, а, трябва да кажа, че всички говорим горе-долу за едно и също нещо. И това не се среща често. Малко е притеснително да си признаете, че се съгласявате, но за мен това е ясен сигнал, че нещата могат да бъдат доведени до успешен а, край. Когато говорим за компромиси, трябва да стигаме до истински компромиси и смятам, че бихме могли да го постигнем, за да може пациентите да получат по-добра информация. Нека да използваме този момент, защото сме съгласни по всички основни моменти. Благодаря. Благодаря. Това е много важен доклад, защото засяга милиони хора, които се нуждаят от добра информация. Надявам се, че ще се постигне широк консенсус в комисията, че е, трябва да се постигне консенсус по това досие. Сега искам да а, поздравя сред а, нас а, а, група от Долна Австрия и а, Uh, и така, скъпи колеги, е, за мен е огромно удоволствие да приветствам нашия председател, господин Ежи Бузек. Добре дошъл е, на днешното заседание на парламентарната комисия е, по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Това е най-многобройната комисия в парламента и се занимава с много разнообразни теми. Току-що говорихме отново за фармацевтичния пакет – информирането на пациентите, много интригуващи теми, като особено внимание обърнахме, разбира се, на околната среда и измененията на климата. Вие посетихте Китай и аз бях в Китай по същото време в същия град, огромен град, не се видяхме там. Много се радвам, че поддържаме контакти с тази ново очертаваща се силна економика в света. Преди няколко седмици вие заедно с Жак Делор излязохте с една много важна позиция по Европейската енергийна общност – енергетиката има много голямо значение не само заради сигурността на доставките, но и заради опазването на околната среда и устойчивото развитие. С голям интерес ще изслушам вашите становища. Господин Бузек, имате думата. Благодаря, господин председател, Благодаря на всички колеги за поканата. Това е моята комисия, защото по време на предишния мандат пет години бях член на тази комисия. Е, знаете много добре е, това, за което ще говоря в началото. Това е свързано с енергетика и климатични изменения. На първо място ограничените енергийни е, запаси, сигурността на доставките. Всичко това ви е известно, но ще започна от известното. А, на второ място въпросите свързани с климатичните изменения или изобщо екологичните проблеми. На трето място трябва да се обърнем към големите енергийни компании в Европа е, с една идея за инвестиции в дългосрочен план и от гледна точна, точка на сигурността на доставките и по отношение на а, екологичните въпроси. Те би трябвало да вземат съответни решения. Затова трябва да има една обща европейска стратегия по този въпрос. стратегия, свързана с това как да бъдем силни на световния пазар. Това пък е изключително важно за четвърта точка. А тези четири точки са ви добре известни. Четвъртата е свързана с очакванията на гражданите. Би трябвало да имаме минимални разходи по енергетика. Това ще бъде добре и за конкурентоспособността на нашата економика и за нашите граждани. Не знаем колко минимални могат да бъдат тези разходи, но искаме те наистина да бъдат минимални. За това говоря и за общ подход. Винаги сме постигали успехи, когато имаме общ подход. И не бива да забравяме единния пазар – Съвсем наскоро бя, подготвихме много законопроекти, а, изобщо нормативни текстове последните 4-5 години. А, втория и третия енергиен пакет, възобновимите енергийни източници и други в този пакет. Схемата за търговия с емисии – Плана за действие 2020, който ще бъде представен скоро за консултации, нова енергийна ефективност 2020 година, енергийна инфраструктура и е, ядрените отпадъци или отпадъците от ядрените електростанции. След това регламентирането на доставките на газ, с различни становища и от водещата комисия, и от останалите комисии, в чието ресор е тази тема. Това ще се разисква на пленарно заседание по-нататък. След това засилване на сътрудничеството, преговарянето а, с партньорите извън Европейския съюз по отношение на доставчиците на енергийни източници, диверсификация, енергийна ефективност, и взаимосвързаност на мрежите. За какво става дума в това предложение? Идеята е да се предостави политическа подкрепа за тази инициатива. Силна политическа подкрепа. Може би първо по тези четири точки, които изброих. А, и ще ги повторя. На първо място прилагане на всички нормативни актове, прияти от европейските институции последните 5-6 години. Те не биват прилагани. Втория енергиен пакет и третия енергиен пакет не биват прилагани. Има и други, например за възобновимите енергийни източници. Така че правоприлагането. прилагането на вече съществуващо законодателство. Не казвам, че сме против нещо, което в момента може би ще се приеме или не се прилага, но трябва да засилим нещата. Засилване на сътрудничеството по отношение на енергийните мрежи. Ако искаме да имаме единен пазар, най-общо във всички сфери, е много важно и мрежите ни да бъдат свързани недостатъчно свързани са те в трансграничен план. На трето място – Общ енергиен фонд за финансиране на нови технологии. Имаме един план, който наричаме плана СЕТ за енергийни технологии. Занимаваме се там най-вече с опазване на околната среда. Там става дума и за биомаса, и за използване на, на слънчевата енергия и на енергията на вятъра и така нататък, но нямаме финансиране за всички тези нови идеи. Би трябвало всичко това да бъде подплатено с пари. От друга страна, улавянето на въглерода и неговото съхранение. След това за атома имаме евроатом. И на четвърто място, в началото на нашето сътрудничество, трябва да има групи за закупуване на газ извън Европейския съюз. По този въпрос искам да кажа някои неща, но най-общо трябва да кажа, че има напрежение по отношение на преговорите с нашите доставчици. Става дума за напрежение между държавите членки. Как можем да избегнем от това? Това ни притеснява. Предпочитаме вътре в Европейския съюз да има разбирателство по отношение на енергийните доставки. Затова е важно да работим по всички въпроси заедно. И Трябва да чуем становищата на нашите големи компании и на малките и средни предприятия. Трябва да ги стимулираме да правят инвестиции, научни изследвания, да въвеждат новаторски подходи. И сега ще коментирам казаното от председателя в началото. Посетих САЩ. Сътрудничеството с САЩ е изключително важно, но Сега може би ще е добре да поговоря за съседанията и срещите, на които присъствах в Китай. Е, председателя на техния парламент е, ме прие е, заместник, извинете, вице-президента. Видях се с различни отговорни органи, свързани с енергетиката, опазването на климата, околната среда. Сега по отношение на климатичните изменения. Те е, говорят много за водене на преговори, за конкретика, за подробности. Но като че ли не усещам голямо желание от тяхна страна да ни подкрепят. Министрът, който отговаря за преговорите, е доста открит, изразява желание за подкрепа. След това министъра по енергетиката оставам точно с обратното впечатление по отношение на него. Той не проявява голям интерес. Това, което го интересува е развитието на Китай и енергетиката. Не го вълнува много климата. Така че, може би, дори вътре в китайското правителство има известно напрежение по този въпрос. Те искат да се занимават най-вече с възобновимите енергийни източници, но не защото искат да опазват климата, а заради сигурността на доставките. Биха искали да бъдат независими. Това е съвсем ясно. Възобновими енергийни източници за тях означава сигурност на доставки. Същото се отнася и за енергийната ефективност. Искат да си сътрудничим по този въпрос. Това много ги интересува. Дори трябва да кажа, че те като че ли не бяха фокусирани толкова върху тази възможност и когато аз я споменах, това беше за тях една нова идея, която те възприеха много топло. По отношение на въглищата. 80% от електричеството се произвежда от тецове и не смятат да променят този процент. Тоест, след 10 години все още 80% от производството на енергия ще бъде на базата на въглища и 20% от възобновими енергийни източници. Евентуално някакъв процент и ядрена енергетика но търсенето на електричество ще нарасне двойно в сравнение с днес. Така че, ако искат да запазят а, това съотношение, би трябвало да имат а, двойно повече запаси от въглища. А, но те не искат да променят съотношението, искат да го запазят, а в същото време да развиват възобновимите енергийни източници, защото търсенето на електричество, изобщо най-общо на енергия, ще нараства драматично. Какво означава това? Развиването на възобновими енергийни източници за тях означава да се запази това съотношение 70-80% от производството на електричество отново да е от въглища. И сега имат програма 3 милиарда тона годишно. Добив на въглища. 3 милиарда. Сега е 2,5 милиарда тона въглища годишно. Не ги интересува улавянето и съхранението на въглерода. Да, за нас е особено важно, за Европейския съюз като цяло. Това е много важен въпрос и за вашата комисия по околна среда, като водеща комисия по този въпрос. Какво искаме? Как да им помогнем да решат над този проблем? Не можем да спрем Китай да произвежда електричество от въглища. И единият отговор би бил максимално бързо да развият улавянето и съхранението на въглерода. И ако има такава технология за улавяне и съхранение на въглерода, трябва да кажа, че тя не е проверена. Е, имаме едно предложение за 12 инсталации, но все още така дебати по него, т.е. Е, не се знае. Това е много важно и за вашата комисия. И можем да дадем тази технология след 50 15 години да я дадем на китайците. Трябва да бъдем дълновидни. В бъдеще те ще искат да спрат добива си на въглища и оттам производството на електричество. Как да се от въглища от 35 на 50 на 60% да се промени производството, защото що се отнася до емисиите, това ще подобри положението, но все пак ще продължи да има емисии. Сътрудничеството в ядрената сфера също е много интересно за тях. Те искат да изградат няколко АЕЦа нови, но трябва да кажа, че почти всяка седмица имат нов ТЕЦ. Не говоря за отделни мощности с по един реактор или дребни мощности, говоря за големи топлоелектрически централи, които работят с въглеща. Говорихме също така за правата на интелектуална собственост. Е, това е много важно за нас. Разбира се, те много положително говорят за опазването им, но ще видим какво ще стане в бъдеще. Това е най-общо. Ако имате други въпроси, аз мога да кажа още много неща. Thank you. Yeah. Uh, President, thank you very much for the information. Uh, благодаря ви, господин председател. Много интересно беше това, което разказахте за Китай, за възможностите съвместно да работим по интересни идеи в областта на енергетиката. Е, имаме е, дълга история на енергийното сътрудничество в Европа. В края на краищата европейската интеграция започва с Европейската общност за въглищата и стоманата. След това работихме заедно по атомната енергетика, възобновяемите енергоисточници. Договор от Лисабон възлага на Европейския съюз активно да работи в същата посока мой сънародник работя по тези въпроси много активно обикаля Европа и света, за да търси отговори на въпросите, които и вие поставихте. Говорихте за Китай, но тук можем да добавим Индия, Южна Африка, Нигерия и още редица други. Очевидно е необходимо да намерим альтернативно решение на въглищата. Някога те а, играеха много голяма роля. А, сега, колкото и тя да намалява, а, много а, важна е технологията за улавяне и съхраняване на въглерода. Как обаче тази въглеродна технология ще стигне до а, Китай е един а, важен въпрос, защото те работят много бързо. Ако всяка седмица те а, е, откриват нова а, е, електроцентрала без инсталация за улавяне и съхранение на въглерода, очевидно положението е а, е, много а, сериозно. А, Давам първо думата на ЕНП. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя най-сърдечно сред нас господин председателят Бузек и искам да дам израз също на израз на радостта си, че той играе много голяма роля в сферата, за която говорим. Отговорите на тези въпроси, които бяха изложени, са изключително важни за бъдещето на Европейския съюз и смятам, че когато дискутираме тези неща като законодател, трябва да проверим на първо място дали ни е необходима нова уредба. Това е централният въпрос и сега като погледна всички от тези точки, които той обсъди, стигам до извода, че законодателният процес в Европейския съюз е много развит, много е, напреднал, ако се сравни с останалите региони в света. И призивът към нова уредба смятам, че е, не е, е отправен в правилния момент. След Лисабонския договор ние сме в една фаза, която е малко критична и е, смятам, че готовността на държавите членки и на другите институции е твърде твърде малка по отношение на ново ревизиране на договора. За мен този въпрос е политически. От друга страна, както посочи е, президентът, ние се намираме в е, ситуация, в е, която имаме много нормативни актове, които обаче не се прилагат, не са транспонирани навсякъде и ние в Европа можем да бъдем успешни в дългосрочен план, когато прилагаме стратегията за устойчиво развитие в енергетиката, това, което каза и господин председателят на парламента. Факт е, че по-високата ефективност в енергопроизводството винаги има смисъл от екологична и економическа гледна точка. Централният въпрос е технологията CCS. Е Казва се, че въглеродният диоксид няма въздействие. Това е единствената технология, която е необходима и сега тази технология е на пазара, но проблемът е, че тя не е толкова ефективна, защото тя е, е нормална. Аз е, смятам, че тук трябва да си помислим как е, трябва да подходим към а, тази енергийна харта. Смятам, че в момента има смисъл, че що се отнася до а, мрежите, а, необходими са ни възобновяеми енергии, но са ни необходими и мрежи. И а, според мен трябва да се използва наличният инструментариум и а, е добре да м, използваме това, което имаме в момента, докато създадем нови инструменти, защото иначе няма да печелим доверието на гражданите, това е от е, основно значение в тази сфера. Благодаря. Ако всеки се придържа към двете минути, всички желаящи ще получат е, възможност да говорят. Е, господин Пърно. Господин председателю, за мен е огромно удоволствие да приветствам с добре дошъл председателя на Европейския парламент – на 5 май съвместно с Жак Делор вие а, е, направихте вашата декларация на конференцията, която ние организирахме тук и присъствахме и ви чухме по темата за Европейската енергийна общност. А, вие много пространно обяснихте какъв е замисълът на вашия проект. И Възникват някои въпроси за това, доколко са постижими целите на политиката. Аз лично ги подкрепям, но според мен, ако говорим за постижимост, на първо място трябва да се опитаме да отговорим на въпроса как ще разработим економическите инструменти за финансиране на научно-изследователските проекти. Разполагаме ли с достатъчно парични средства за целта? Имаме ли толкова пари, които да бъдат заделени само единствено за енергетиката? На следващото място вие говорите за взаимно свързаността на мрежите, но те трябва да бъдат действително взаимно свързани в единна европейска мрежа, а не да имаме успоредно функциониране на обособени национални енергийни мрежи. Една от целите е, на общата политика е също и да се постигне по-изгодна позиция по отношение на ценовата политика. Аз мятам, че член 184 от е, договора от Лисабон не се простира достатъчно надалеч, ако искаме пълноценно да реализираме обща енергийна политика. излиза, че общността изисква нов договор. Благодаря. Tusind tak, fordi de er her i dag, og tak for sidst i Shanghai. Благодаря ви, че дойдохте. Благодаря ви, че сте посетили Шанхай. Като добър гражданин, какво мислите за новия газопровод Северен поток на Газпром, който няма да минава през Балтийските страни и Полша, а ще мине под Балтийско море? Имам и въпрос по отношение на Китай и нуждите им от е, енергийни доставки. Вярно е, че наистина в момента използват само въглища, но това ги прави уязвими, защото качеството на въздуха се влушава това оказва отрицателно въздействие на здравето. Затова те биха искали да закупуват много нефт от Иран, поне така знам за тяхна възможност, което ще им даде едно въздействие върху иранската политическа система. Какво мислите за този въпрос? Uh, не, мога повече да приемам заявки за изказвания. Твърде много са. Господин председател, много интересно беше това, което казахте. Преди около месец е, бях член на делегацията посетила Индия. Е, бяхме е, гости на долната камера на Индийския парламент, който е много оживен, би трябвало да кажа. Разговаряхме с индийски депутати, които се интересуват от проблема с измененията на климата и трябва да призная, че те бяха по-добре информирани от нас, защото бяха специалисти по темата. Много хубав беше срещата. Разговорът беше много ентусиазиран. И накрая индийският ни колега предложи е, да създадем съвместен комитет, за да може Индия и Европа да работят заедно. Това ми се стори прекрасна идея. Друг е въпросът как може да се реализира, но замисълът е чудесен. Дали в, в Пекин не е възможно да се направи съвместен комитет, както и да наричат парламента си в Китай, защото това ще помогне света да преодолее проблемите си в много голяма степен. Благодаря. Написах писмо от името на нашата парламентарна комисия, в което обясних, че климат етичните аспекти са много важен елемент от проблема и е добре да работим именно с страните, за които говорите. Много уместно изказване. Благодаря, господин председателю. Радвам се, че макар че сте много заед да продължавате своята кампания за опазване на околната среда и защита на енергийната ефективност. Както знаете, държавите членки сега в съвета може би ще започнат малко да се поудръпват от обещанията си, свързани с тези е, теми. Надявам се да ги притискате да не го правят. Знаете, че имаме много законодателство по този въпрос, но се питам дали те ще могат по-настоящем да постигнат е, целите за възобновими енергийни източници, тяхното ползване или поне докъде са стигнали до сега. Казахте, имаме нужда от ефтина енергия. Да, така е, но имаме нужда от устойчива такава. Не сме инвестирали достатъчно в тази устойчивост в енергийната ефективност. Погледнете американците. Те си плащат за това, че нямаше достатъчно регламентация свързана с нефта и това ще струва милиарди. Смятам, че трябва да бъдат включени всички възможни разходи в производството на нефт, за да може след това да може да се управлява процеса. По отношение на улавянето и съхранението на въглерод, мисля, че имаме уникална позиция и съвета трябва да гласува по този въпрос. Ние сме отделили пари за пилотни проекти, но не забравяйте, че трудно се използват тези средства. Надявам се да започне да се интересува и председателя на Американския конгрес за това колко енергия използва Конгреса. Тук, например, аз постоянно измръзвам на заседания. Казват ми, а, в парламента това не може да се регулира. А, аз мисля, че чисто и просто можем от време време да речем да отваряме прозорците, когато е топло, не е нужно всичко да бъде с климатици. А, така че е добре и ние да се замислим за това, как можем да спестим енергия. Поканихме генералния секретар на среща, за да видим какво може да се направи. Да, подкрепям го, казва и господин Бузик. Следващия оратор, господин Арсенис. Благодаря, благодаря ви, господин председател, че сте тук. Благодаря ви много за решителните действия и вашия принос на а, равнището на Европейския съюз и на глобално равнище. Да добавя към казаното от Линда Макаван – в момента си поставяме целта за намаление с 20%. Можем да направим много повече, както беше посочено на срещата в Копенхаген, за да се избегне най-лошия развой на събитията по отношение на климата. Необходимо е да се е, стигне до още по-голямо намаление на емисиите, не 20 и 30%, защото целта 20% вече е а, поставена и все пак тя може да е много по-амбициозна. Можем да направим много повече и да дадем добър пример а, за останалите държави членки, колкото и да не сме голяма страна. Според мен 50 намаление на нашия въглероден отпечатък е съвършено постижимо и това ще насърчава а, останалите да правят така. Преди няколко месеца бях в един хотел срещу сградата на парламента и е, видях как осветлението не спира денонощно тук, в тази сграда, защото се виждаха от прозорците ми е, сградите на парламента. Защо нощта, когато няма никого, а, ние поддържаме това скъпо осветление. Благодаря, Марио Пирел. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря най-сърдечно, както за вчерашния ден, така и за днешния ден, имам предвид и посещението на председателя Бузък. Благодаря му за това посещение и искам да благодаря най-вече за това, че той засегна жизнено важни теми. Те са жизнено важни за нашия ежедневен живот. Вчера не можах да го изслушам пряко, но знам, че той е авторитет в тази област, защото пет години беше член на тази комисия и аз искам да му дам право, когато твърди, че Европа може да излезе от економическата криза благодарение на разработката на устойчиви и е, ефтини енергоисточници. На нас не е необходима енергия и аз а, съм съгласен с това, че трябва да тръгнем по нови пътища. Трябва да се намалят енергийните разходи, защото това ще помогне на всички. Ние трябва да а, пестим енергия и да не допускаме разпиляването и. Възможни са много инициативи за економия на енергия. Тази сутрин чух за едно училище в северната част на Италия. Учениците там са много ангажирани и са разработили един модел, който може да се приложи в други региони. Така ние можем да създадем Европейска енергийна общност. И в тази връзка имам въпрос към вас. Със сигурност е трудно да се разберат 27-те страни членки, но как изглеждат нещата с е, сроковете за изпълнение? Кога най-сетне ще се спре е, промяната в климата. Благодаря, господин е, председател, благодаря за това, че се върна в старата си комисия. Два въпроса по темата във връзка с Китай. Ние трябва да внимаваме да не поставяме под общ знаменател другите развиващи се економики с Китай, защото част от тези страни имат по-положително поведение в процеса на преговори. Ние трябва да ги подкрепяме и заедно с тях да упражним натиск върху САЩ, защото в Копенхаген светът беше разделен между индустриалните страни и от една страна и Китай и САЩ от другата страна. И за това е важно тези страни да бъдат привлечени. Това е важно не само за климата, но и за бъдещия световен ред, защото конфликтите трябва да се решават съвместно. Преди няколко дни с имах среща в Евролад с парламентаристи от Южна Америка и там тона беше съвсем различен. Проявява се много голям интерес към бъдещ успех в преговорите в Канкун или в Южна Африка. Ние искаме да подкрепяме всичко това заедно с Бразилия, с Мексико, с Южна Африка. Искаме да въздействаме върху Китай и аз получих едно предложение, което предадох по-нататък. Защо да не изпратим една делегация миграция от страни като Мексико, в САЩ и Китай. Това беше предложение на мексиканския представител, така че страни, които имат позиция да могат да я скрепят с международни преговори, договори, извинете, и още нещо, което искам да кажа, то не е свързано с опазването на климата, а с практиката за а, донорство на органи и тук ти предложи а, някаква информация и има ли някаква възможност изобщо да се говори за това с а, китайци? Благодаря, Виторио. Благодаря. Искам да благодаря на председателя Бузък за това, че е днес тук. Смятам, че това е много важен момент. Бях в Китай в началото на месец май. Имаше едно двучасово заседание с китайския премьер. И това, което чухме там, бе, че всички остарели тецове ще бъдат затваряни, защото с новите технологии би могла да бъде подобрена енергийната ефективност поне два пъти. Европа като че ли не участва в такъв тип разговори с Китай. И това, което не бива да забравяме, е, че не трябва да пренебрегваме Китай, когато става дума и за нови предложения, свързани с преговори по отношение на парниковите газове, мониторинга в тази сфера като че ли не работим достатъчно с тях и не мисля, че и в Копенхаген успяхме да кажем това, което искахме да кажем. Та, това беше много важно. Още нещо. Ако искаме да подходим сериозно по въпроса, бихме могли да излезем с програма. И то програма, която да дава инициативност ние да насърчим развитието им от е, тецове към възобновими енергийни източници. Няколко доклада в тази насока а, са голям плюс и мисля, че можем да спечелим много в краткосраен срок. А, и това ще помогне и на економическата криза и излизането от нея. Иначе използваме ресурси, за да излезем от економическата криза, а можем съвсем, накра... съвсем в кратки срокове да се справим с въпроса. Та това беше изключително важно, ако искаме сериозно да подходим по този въпрос. Михаил Тремоплес. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που βρίσκεστε μαζί μας. Αυτή η συζήτηση γίνεται σε μια στιγμή κρίσης και οικονομικής και ενεργειακής και περιβαλλοντικής. Благодаря ви много. Благодаря на председателя, че днес е тук с нас. Е, решаващ е моментът от економическа гледна точка. Ето защо ни трябва перспективна политика с екосъобразни мерки. Е, разговорът за Китай ми се струва малко лицемерен, защото нашите действителни интереси – са свързани с ползите, които можем да реализираме. Целите за 2020 година за а, намаляване а, на а, емисиите въглероден диоксид с 20% 2020 година и 50% 2050 година е а, въпрос, е, свързани с развитието на различните форми на енергетика. Турция развива атомна енергетика. Вместо да се насочим към зелена енергетика а, и възобновяеми енергоисточници, това е единствената възможност да постигнем целта 50% намаление биомасата а, трябва да се използва пълноценно. За сега се говори за концепцията за интелигентни енергийни модели, за биоинтелигентни, може би все още не можем да говорим, но така или иначе моделите на потребление следва да се променят. Следва да се промени нагласата на хората, менталитетът следва да се промени, ако искаме да играем по-важна роля в бъдеще. Благодаря. Президенте, танто волю. Благодаря. Може би и аз да добавя нещо. Колегата се оплака от климатика тук в сградата и от а, разхищението на енергия, но помислете си, примерно, ако се отнесем малко по-сериозно към тези неща е, и вземем предвид Страсбург, там също могат да се направят много економии. Естествено, ние сме съгласни с това, което посочи председателят Бусек. Европа има важна роля и със сигурност трябва да направи още много. Искам да благодаря на господин Бузек за това, което каза за Китай. Ние ще трябва да намалим количествата въглища и е, по този начин ще намалим и замърсяването, обаче от друга страна ще се увеличи потреблението на енергия и необходимостта от енергия и аз мисля, че няма да е възможно просто да подаряваме европейски технологии, защото ние сме ги разработили с пот на челото. Става дума за данъчното облагане върху карбоновите емисии и тук трябва да се е, създадат точни правила не само за Китай, но и за другите страни какво имате предвид е, да се изисква съответен данък от е, е, големите замърсители. Господин председател, вие представихте тук един е, доклад. Вярно ли е, че е, опазването на климата всъщност е, за сега е само на плещите на Европа или може би не е ли по-добре да си помислим да включим и трети държави, които са големи замърсители. И тук, и на пленарните заседания в Копенхаген, за съжаление, повтарям, за съжаление, се каза, че тези трети държави до този момент не са дали никакъв принос. Благодаря. Господин председател, вие говорихте за Китай, за новите технологии и аз искам сега да се спра на една атомна централа, която е на 160 км от Венин Моровска, а не с модерни технологии, а с технологии от 70-те години. Австрия участва много интензивно в процеса срещу разширяването на етап 3 и 4 и инвестирахме около половин милион там и ние като австрийци установяваме, че са нарушени нашите е, интереси от словашките компетентни органи. Е, засегнатите австрийски федерални провинции Горна и Долна Австрия, а също и федералното правителство на Австрия се обърна към е, комисията и към компетентния комисар Етингер и за това бихме приветствали и Европейският парламент е, да е, даде е, своята подкрепа чрез съответни насоки срещу разширяването на а, тази атомна централа. Благодаря. И последният оратор, Рад Били. Уважаеми господин председател, благодаря за представянето на тази важна инициатива енергийните мрежи. са съсредоточени до голяма степен и в Балтийския регион. Там обаче има политически трудности за осигуряване на допълнителни финансови ресурси и ние трябва да подкрепим не само ЦСС и вятърната енергия, но и други альтернативни енергийни източници. Аз искам да чуя вашето мнение по това, как може да се проведе независим импакт асесмент и тук имам предвид енергийните проекти, които се изпълняват в Балтийския регион и в граничните територии на Европейския съюз. Още веднъж е, искам да повторя, че е, държа да чуя вашето мнение. Благодаря. Като имам предвид ангажиментите ви, господин Бузек, просто не мога <laughs> да си представя как за 5 минути ще можете да отговорите. Две са възможностите да ви дам общ отговор, обобщен или по-конкретно. Аз ще се опитам да а, се спра на всеки въпрос по-отделно, но това означава 20-30 секунди на всеки. А, това в никакъв случай не е много време. Колега Зибер, първия въпрос зададохте вие. Ако ни трябват нови правила, ние ги имаме в договора от Лисабон. За солидарността в енергетиката имаме и някои други. Там се посочва колко важна тема е енергетиката и изменението на климата. Имаме и междуинституционните си отношения. Европейския съвет, съвет на министрите, Европейска комисия, Европейски парламент, национални парламенти. Но в договора нямаме конкретна нормативна уредба. Нямаме норма, която да ни даде решението. И по този въпрос е същото. Ние трябва да изпълняваме Лисабонския договор, който ни дава общите разпоредби. Тук е много важно е, да се каже две, три, четири най-основни точки. Какво може да направи Европа за енергетиката и климата? Това а, казахте и а, вие, колега а, Панов, а, задавайки а, въпроса си. Имаме ли бюджет? За какво искаме да изразходваме средствата си? Много е актуален момента да обсъдим този въпрос. Не след като бъде готов и утвърден бюджета и ние да започнем да говорим, оно на нас ни трябва допълнителни средства за е, изследователски проекти, за е, е, развитие на, на нови технологии, за енергетиката. Всичко зависи от държавите членки. Единия пазар през 80 те и 90 те години беше изключително успешен. Защо? благодарение на държавите членки. Разбира се, и комисията, и парламента трябваше да подготвят а, законодателните предложения, но в край на краищата единия пазар беше пазар на държавите членки. И ако искаме да го имаме, а, а, трябва държавите членки да го поддържат. Ние ще направим всичко, което се изисква от нас, а, но а, аз лично мога да се ангажирам да положа всички усилия, но без подкрепа това ще остане празна идея. Бихме могли да финансираме а, изследователските проекти, а, ако те са съвместни. Ако искаме ефтина а, енергия а, от възобновяеми енергоисточници, Трябват ни изследователски проекти, защото все още те са твърде скъпи. И по-отделно ли ще работят държавите членки? Знаем какъв принос може да даде общи европейски подход и в момента работим по седмата, а съвсем наскоро ще започнем да работим и по осмата европейска рамкова програма за научни изследвания. Това може да ни даде голям тласък в развитието на енергетиката. Това е началото на дискусиите. През, преди два дни бях в парламентарната комисия по промишлеността, енергетиката и научните изследвания. Днес съм при вас. Дискусията а, върви в момента и е много важно всеки да заяви позициите си. Многократно стана дума за Китай. Имаше и въпрос от колегата а, как а, а, съотнасяме нашите усилия по отношение на УСВ и на измененията на климата а, с Китай. И а, като добавим измерението китайско-иранските отношения, а, как гледаме на въпрос, аз не разработвах по-широко този въпрос. А, като имаме предвид доставките на нефта в глобален мащаб, естествено, че а, Иран има значение. И а, Китай има готовност да подкрепи, подкрепи санкциите наложени от ООН. Сигурно това няма да бъде много лесно, но съвсем конкретно обсъждахме темата е, с китайските власти. Но не във връзка с енергетиката, защото това е съвсем различна гледна точка. Ние съвсем конкретно го обсъдихме от политически е, ъгъл. Сега за Индия. Чудесна идея. и за Индия и за Съединените щати съвместен комитет е прекрасна идея. И ако ви е необходима личната ми подкрепа, можете да имате по всяко време. Но с Китай е съвсем различно, защото може да се каже, добре, ще имаме а, съвместен комитет, но те не оказват голямо влияние а, върху а, вземането на решения. Не искаме да отказваме но е, и това няма да доведе до нищо. Съвсем различна е Индия. Тя е огромна демокрация. Колкото и трудно да се движи машината в тази е, грамадна държава, тя е демократична. Това е най-голямата демокрация в света. И там вече тяхното е, решение е, има значение. Госпожа Макаван, извинявайте ако не произнасям добре името ви, Съгласен съм с това, което вие казахте за преговорите, за а, кампаниите. Как а, да продължим да работим по темата за климата? Съвсем откровено мога да кажа, че големи очаквания породи Копенхаген и копенхагенските договорености са минимумът, който искахме да постигнем. Но нека да запазим а, същата а, разгорещеност, а, с която устоявахме позициите в Копенхаген за последващата конференция в Канкун. Защото следващите стъпки също ще бъдат много трудни. Ние трябва да а, заемем водеща позиция. И, както каза преди малко Петър Лизе, трябва да работим съвместно с другите, развиващите се страни, нововъзникващите економики, за да не се дели светът. Основна наша задача е това преди да започнат преговорите – трябва да вземем водеща позиция. Ние да започнем разговори с американците, с китайците. Те не горят от желание да подпишат е, споразумение с задължителен характер. А ние искаме тъкмо това задължителна сила на споразумението и, и решаване на няколко много важни въпроса. Адаптацията и подкрепата за адаптацията – това ще бъде много видимо а, за развиващи се страни. Проблема с обезлесяването е на следващо място. А, някой може да каже, че тези въпроси са съвсем различни, но те са свързани и там можем да постигнем видими резултати. На технологичния фронт също може да се напредне. А, правилата за трансфер на технологии и така. Адаптация, технологии, обезлесяване. Дребни сами по себе си елементи от едно голямо споразумение с задължителна сила. Без да имаме такива малки конкретни споразумения, няма да можем да стигнем до една обща спогодба в крайна сметка. Аз съм съгласен с всичко, което казахте, но знам колко трудно се постига. И госпожа Хадегард, която ни а, представя а, отлично, непрекъснато отстоява тази позиция – и не винаги е оптимист. Аз също не съм 100% оптимист, но да кажем 90%. Въглеродният отпечатък, проветряването с прозорците, улавянето на съхранението на въглерод. Знае, че трябва да се работи там. Колкото и да имам някои съмнения, трябва да проверим въпрос. Следващият въпрос беше за 20% намаляване на емисиите – за системата за управление тук в парламента. Може би тук трябва да добавим една пета точка в енергийната общност на Европа. И тя да е, нека да променим нагласите си, навиците си. Да си припомним как се отварят прозорците. Ако това е необходимо, аз не знам. Но така да е. Как се движим из града? велосипеди ли караме? Сигурно точка пета в моето предложение, защото до тук аз имам четири е, е, точки, е, изпълнение на законодателството, мрежи, следващото беше е, енергийните технологии и накрая групите за закупуване на газ, все повече се убеждавам, че трябва да добавя пета точка. Промяна на нагласите и навиците в общността. Това го казвам съвсем сериозно. Следващият въпрос беше за измененията на климата и държавите членки. Разбира се, всичко зависи от държавите членки. Така работи Европейския съюз. Ние вземаме своите решения чрез съвета на министрите, чрез Европейския съвет, все повече като отделна нова институция. Ван Ромпой е председател на Европейския съвет и а, трябва от всички тези институции да се получи подкрепа, както каза госпожа Маккаван, без подкрепата на държавите членки не можем да постигнем по никакъв начин целите си, било то 20 или 30%. Петър Лизе поставя въпроса последния начин. Китайците ни заявяват, че са развиваща се страна. Те казват, ние не сме развита страна, ние сме развиваща се страна и се нуждаем от подкрепа. Не е възможно да спрем емисиите. Ще изчакаме емисиите ни на глава от населението да се изравнят с вашите. А това ще стане след 10-20 години. Ние сме развиваща се страна. Вземете статистиката. Искам да кажа, че разговорите по този въпрос са много трудни. Петър също така попита как да се преговаря при това положение. Много е трудно, съгласен съм с него. Въпросът за правата на човека – Мога да ви уверя, че а, го поставих а, на всички разговори, с изключение на разговорите с министрите, защото с тях конкретно говорих а, по професионални въпроси за климата и енергетиката. Но с всички останали а, представители на а, висши органи поставих а, този въпрос. Ще а, разкажа за моето посещение и пред парламентарната комисия по правата на човека, е, защото знаете, че е, за този подкомитет темата за Китай е много актуална. По-нататък Виторио ми зададе въпрос. Не трябва ли а, е, да бъде по-настъпателна програмата ни спрямо Китай? можем да говорим за други цели. За развитие на възобновяеми енергоисточници. Това е част от сигурността на доставките. За Европа това е много важно. Не само от гледна точка на измененията на климата. Но с китайците за това много трудно се говори. Една възможност съществува и то е да им подарим технологията. Технологията за улавяне и съхранение на въглерода след 10 или след 20 години, но ние първо трябва да я проверим в Европа. Как функционира тя? За това е необходимо време. Разбирам следващия колега, който изтъкна, че не бива да им подаряваме технологията. Трябва да помислим по въпроса. Ако искаме да им и я дадем безплатно. Имам преди технологиите за енергийна ефективност, за улавяне на съхранение на въглерода. Те имат първостепенно значение. Ефективност при крайния потребител, ефективност по време на производството, технологиите във връзка с тецовете, които работят на въглища. 35, 50, дори 60% може да се постигне економия, ако има комбинирано производство а, с а, а, възобновяемите енергоисточници а, и, или с преминаване а, към газификация. Благодаря ти, Виторио, за а, идеите, които даде. Имаше въпрос от следващия колега, извинявайте, не помня името ви, искрено се извинявам, ще го науча. Стратегията за 2020-2050, биомасата, малките енергийни мрежи. Да, тези въпроси са много важни и трябва да ги решим колкото е възможно по-бързо. Ето от това се нуждаем в Европейския съюз. Да работим по авангардни технологични инициативи, но за това са необходими много големи средства. И да се работи и по вашите предложения, които са от полза за цяла Европа. Единен модел за Европа. Разбира се, че говорим за единен модел в Европа. Господин Роси, благодаря ви за изразената подкрепа. Вие попитахте за Китай – дали ще им подаряваме или ще им даваме технологията? Аз го поставям също като въпрос. Само ви обяснявам каква е тяхната позиция. Те казват, ние сме развиваща се страна, като развиваща се страна нямаме абсолютно никакъв ангажимент да намаляваме емисиите. Искаме да развиваме ем, възобновяемите енергоисточници до толкова, доколкото искаме сигурност. Тук стои е проблема с регламентацията в рамките на Световната търговска организация въглеродната такса. Тук трябва да помислим сериозно. Това е и френско предложение. Да се въведе на европейските граници такава такса. Госпожа Каденбах постави въпроса за атомната енергетика. Всяка държава членка го третира различно. Затова ми е много трудно да ви отговоря. Знае за напреженията между държавите членки по този въпрос през последните няколко години. Те бяха много актуални и е, съжалявам, че е, не се простирам тук. Но, е, Балтийския регион, казвам накрая, но не по значение. Това е много важна част от общностите. В някои части на Европа Юго-Источна Европа, Юго-Западна, може би Централна и Източна Европа са своеобразни острови, отделени един от друг. А ни е, е необходимо да се изграждат мрежи между тях. Необходима ни е подкрепа за енергийната ефективност, възобновяемите енергоисточници, новите технологии във всички страни, не само тези, които дадох като пример. В някои държави, според мен, дори без да се обсъждат, е, има отлични проекти. Защото, отново повтарям, всичко в крайна сметка зависи от държавите членки и тяхната работа. На официално посещение съм бил в 14 държави членки. Една от темите е, на посещенията беше е, Европейската енергийна общност. И се говори за необходимостта от е, мрежи, но има ли финансиране за проекти. На първия въпрос всички казват да, на втория не. Иначе казано, всеки се съгласява, че идеята е чудесна, но за сега не може да се финансира и трябва да се види в бъдеще как ще се работи. Аз се нуждая от подкрепа. А, ние се нуждаем от подкрепа и по линия на националните парламенти. Все още не сме а, конкретизирали а, всички подробности. Ние сме още съвсем в началото. За втори път се води тази а, дискусия. Благодаря на преводачите е, за търпението, е, казва господин председателя, защото с 10 минути пресрочих времето. Мислих си, че ще мога по-кратко, не успях. Благодаря ви за разбирането. Ние дори не ви попитахме дали сте съгласни, но, сте, но го направихте. Благодаря на всички. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ние се радваме, че вие сте много ангажиран с дискусиите в нашата комисия. Е, посланията към нашите депутати бяха ясни. Получавате нашата подкрепа. Закривам заседанието. Ще се видим на 21 юни. Благодаря.